Приключваме обясненията на Вота. Благодаря на всички, благодаря на преводачите. Пожелавам ви лек път към дома. онези, които ще останат тук след 3 по